und Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Бих искал да ви уведомя, че господин Бузек няма да може да председателства днешното заседание. Помолиме, аз да го заместя. Докладчика господин Гробарчик също отсъства. Той е от ЕКАРЕ и аз съм от ЕКАРЕ, така че ще представлявам и него. Тъй като няма и много хора в залата, оставам с впечатлението, че трябва да представлявам и всички останали, които отсъстват. По дневния ред. Дневния ред е включен в вашите папки. Виждате го пред вас. На 7 май ще се разглежда четвъртата точка, а именно информацията за мисията на ИТРЕ в Вашингтон и Пенсилвания. Сега да преминем към изслушването. Благодаря на всички, които приеха нашата покана и са гости на нашето изслушване. Сега ще чуем техните презентации. Комисията ИТРЕ винаги се вълнувала живо от конкуренцията в областта на енергийния пазар. Някъде около 7 години се прие третият енергиен пакет, като целта беше да има повече конкуренция, по-низки цени и а, а, по-приемливи такива при търговията с електроенергия. Доста време мина от тогава и трябва да признаем, че все още нямаме изцяло лоялна конкуренция. Ние обаче продължаваме да работим по въпроса. Европейската комисия публикува план за енергийния съюз и ИТРЕ реши да изготви доклад по собствена инициатива и в ПКР решихме, че докладчик ще бъде господин Грубарчик. Нека да започнем с думите, с които би започнал докладчика. Така ще бъде по-лесно. Господин Грубарчик би ни казал днес, ако беше тук, ако беше успял да дойде на време, че енергийният съюз е много важна тема за Европейския съюз, че Европейския съюз трябва да засили вътрешния си енергиен пазар – той също щеше да подчертае следното. Енергийния микс трябва да се решава на национално равнище. Тук аз бих добавил и личната си гледна точка. Може да има несъответствие между двете изявления, но това е живота. Цената на енергийния съюз ще струва скъпо на нашата индустрия. Всички се оплакват от деиндустриализацията на много от държавите, членки на Европейския съюз. И за да се обърне тенденцията, е необходимо да имаме конкурентоспособен енергиен сектор. Конкурентоспособен и на световния пазар. По отношение на днешното изслушване бих искал да ви информирам, че сме отделили 3 часа. Изслушването ще бъде разделено на две сесии, като накрая на всяко от тях ще има време за въпроси и отговори от около 20 минути. След което бих искал да ви помоля да се придържате към изказвания от максимум 2 минути, за да може нашите гости да имат време да ви дадат отговор на зададените им въпроси. Първия панел е под надслов Въвеждане и повече интеграция на електроенергийния и газовите пазари – елиминиране на пречките и засилване на енергийната сигурност. Нека да чуем сега първият ми оратор, ако е тук. Тук сте. Well, when I started my little speech, I think you haven't. <laughs> Защото когато започнах да говоря, мисля, че все още не бяхте пристигнал. Та, нека да чуем господин Андриус Кобилиус, бивш министър-председател на Литва, член на енергийната комисия в Литовския парламент. Заповядайте, имате думата за не повече от 10 минути. Благодаря, господин председател, почитаеми дами и господа депутати. За мен е чест и удоволствие да ви бъда гост. Съвсем накратко Ще се опитам да ви опиша нашия опит. Аз съм работил в преработвателния енергиен сектор и бих искал да ви докажа колко важна бе за нас единната енергийна политика. Или поне тази политика в нейното начало. Тя много ни помогна за либерализирането на нашата енергийна система и за интегрирането и към европейската. Съвсем накратко ще споделя с вас моя личен опит. Два пъти съм бил министър-председател на Литва, последния път от 2008 до 2012 година. През 2008 година е, имах късмета да спечеля изборите един месец след като Лейман Брадър фалираха – много предизвикателства имахме в енергийния ни сектор. След 20 години енергийна независимост ние продължавахме да бъдем зависими от нашия съсед, а именно Русия. Съвместно с Европейския съюз взехме решение да затворим ядрените си централи до края на 2009 година. Така че много предизвикателства ме очакваха в енергийния сектор. На 100% зависехме и от руските енергийни доставки. Така че виждате какъв е опита ми в това отношение. Използвахме изцяло наличните на европейско равнище инструменти и те ни позволиха да се справим с съпротивата на Газпром, тъй като те не желаяха да бъдем енергийно независими. През 2009 година започнахме да прилагаме енергийния пакет в газовия сектор. Започнахме сериозни реформи в газовия сектор – като нашата цел беше простичка. Корено трябваше да се промени нашата енергийна ситуация. Нуждаехме си от альтернативни газови източници. Изправени бяхме пред политическата и економическата съпротива на Русия, разбира се. Защото в Балтийските, сред Балтийските държави ние сме първата която проведе подобни големи реформи. Газпром се опитваше да ограничи напредъка ни, да го спре, за да не може да служим за пример на останалите балтийски държави. Решенията на Газпром бяха политически, увеличени бяха цените на газа. Имаше и други санкции към нас, заради това, че прилагахме реформи. Ние на 100%, както казах, бяхме зависими от доставките на газ от Русия, но освен това, Газпром прина... притежаваше повечето от дяловете в газовия сектор в Литва. Така че разбрахме много бързо, че за да приложим енергийния пакет, ще трябва да изградим и необходимата инфраструктура за газовите доставки към нашата държава. През 2010 взехме решение за изготвяне, за построяването на газов терминал, защото прилагането на енергийния пакет не ни осигуряваше независимост на газовите доставки или поне не толкова бързо, колкото ми се искаше. Както казах, срещнахме съпротива на Газпром. Ние не сме голяма държава, 3 милиона население, но пък се оказахме достатъчно силни и не се отказахме от реформите. Получихме силна подкрепа от Европейската комисия и от комисаря по енергетиката Ютингер. И така въведохме планираните реформи. Използвахме всички налични в енергийната политика на Европейския съюз инструменти. Газпром използвайки политически и економически средства, се опита да спре нашите реформи и ние се обърнахме към Генерална дирекция конкуренция на Европейската комисия. Както знаете, Генералната дирекция започна разследване не само в Литва, но и в цяла Централна Европа. Разследвания, които ще бъдат публикувани скоро. Обърнахме се също и към арбитража Конституционния съд в Стокхолм, който трябваше да отсъди обещетение, което трябваше да ни изплати Газпром за периода 2004-2012 година, обещетение от 1,4 милиарда. Какъв е резултата от нашата работа. Приложихме енергийния пакет. Той ще започне да действа от 2000 започна извинете действа през 2013 година, изградихме газовия терминал, което означава, че може да внасяме газ през нашия собствен терминал. В средата на 2014 година Газпром реши да намали с 20% цените на газа заради въведените от нас реформи. И накрая Газпром реши изцяло да напусне Литва, като продаде дяловете си в газовите компании. Използването на енергийните европе... инструменти на европейско равнище ние успяхме да постигнем независимост в газовия сектор – и да диверсифицираме газовите си доставки. Изградихме собствен газов терминал, разчитаме на наши собствени ресурси и този терминал може да обслужва целия регион. В момента Естония се опитва да си осигури газови доставки чрез нашия терминал. За в бъдеще сме убедени, че нашия терминал ще може да бъде използван за много по-едромащабни доставки. Ще може да обслужваме, надяваме се, нашите съседи, включително и Полша. Надяваме се да се изгради газопровод между Литва и Полша, като по този начин използвайки наличната инфраструктура, ще може да осигуряваме доставки на газ дори на Украина. Съвсем накратко, в заключение бих искал да кажа, че Европейският енергиен съюз е необходим. Той дава конкретни резултати. Специално за нашия регион прилагането на тази политика на енергийния съюз доведе до превръщането ни в зависим регион, в напълно независим такъв – смятам, че един от основните приоритети за нас и за целият Европейски съюз трябва да бъде прилагането до край на енергийния съюз. Благодаря. И аз ви благодаря. Давам думата на втория ни оратор. Клаудия Кемфер. Преподава економика и енергетика в частен университет в Берлин. Имате думата. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, председателю, дами и господа. Благодаря ви за поканата. Много се радвам да съм тук сред вас. Нека ви кажа какви са предизвикателствата вътрешния енергиен пазар, енергийния съюз. Подготвила съм няколко слайда, за да ви покажа какви са предизвикателствата. Основният въпрос е дали този съюз ще даде тласък на прехода в енергетиката, какви са целите на европейско ниво. Първо, 80% намаление на емисиите е нашата цел в Европейския съюз и за да стигнем тази цел, трябва да направим много в сферата на енергетиката. Има предизвикателство сега да се стигне 2015 е, година голямо намаление на емисиите. Ако погледнем целите за 2020 година, виждаме, че в отделните европейски държави има различни а, е, пътища напред. Има намаляване на емисиите в източноевропейските държави. Не знам дали виждате слайдовете, не ги ли виждате? Um, and, and we see some increase also in some uh, European countries, and this, I mean, is a challenge for 2020. Има предизвикателства за постигане на целите през 20-та година, но дори през 15-та година имаме цели, затова са необходими допълнителни мерки и инструменти, за да бъдат постигнати те. Ако погледнем инструмента, ще видите, че имаме схемата за търговия с емисии, и ако използваме само този инструмент, трудно ще постигнем целите си в дългосрочен и в краткосрочен план. 7 евро в момента е цената, за да има по-голямо въздействие върху отделните сектори, цената трябва да бъде доста по-висока. Говоря за цената на въглеродния диоксид. Дали политически това може да се постигне е нещо вече друго. Сега, що се отнася до възобновимите енергийни източници вече, постигаме до известна степен целите си там, но енергийния съюз е една възможност също така за постигане на дългосрочните ни цели за ВИ. Е, трябва да постигнем тук и отделните цели, които сме си заложили по държави. Виждате как се придвижват, но в дългосрочен план също трябва да се внимава. Хармонизирането на правилата и мерките трябва да насърчаваме използването на ВЕИ, тарифата за получаване на енергийния източник трябва да е по-ниска, трябва да има и повече търгове на европейско ниво, и системата за търгове в някои държави в момента се я пробира. В други европейски държави, в Германия, например, все още се говори по този въпрос. Не е ясно дали да се въведе тази система или не. Сега, за изкопаемите имаме различни видове възобновими енергийни източници и субсидии а, също така по спестяванията и изкопаемите горива. Вижте при сравнителната таблица, изкопаемите горива получават субсидии 10 милиарда все още на европейско ниво. В отделните държави нещата са различни. Възобновимите енергийни източници също там имаме също различни системи и трябва да видим дали не е нужно хармонизиране. След това инвестициите и стратегиите за инвестиции. А, това зависи много от различните варианти. Ако погледнем за чисто зеления преход, за бавния преход или бързият, трябва да се инвестира в нови технологии. Трябва да има енергийна ефективност и намаляване на емисиите с различни технологии. Но още нещо по отношение на инфраструктурата за подобряване на системата, не само що се отнася до електричеството, но и природния газ. Чухме вече за природния газ, значим, зависимостта, извинете, от Русия е много голяма. В някои източноевропейски държави има голяма зависимост от Русия, както и в балтийските държави. как да се намали тази зависимост и какво може да се направи по този въпрос. Направихме едно проучване на DIW, научно-изследователска организация в Германия, което показва, че може да се намали тази зависимост, да има по-голяма енергийна сигурност. Това е изключително важно за увеличаване на тази сигурност. Значимостта от, зависимостта, извинете, от Русия може да бъде намаляна посредством диверсифициране на доставките. Те могат да дойдат от международния пазар, защото на него има достатъчно газ. Втечнения природен газ играе голяма роля и нашите е, варианти, хипотези показват, че може да се увеличи дяла, дела, извинете, на този втечнен газ в бъдеще. Е, също така има много терминали за втечнен газ, много европейски държави, но те трябва да продължат да се развиват в Германия. Също така за да може да има по-малък внос от Русия и да има по-голяма диверсификация. Направихме проучване за собствеността на Газпром на европейски газопроводи. Те притежават различни видове газопроводи, например Nord Stream или Северен поток, но както и възможностите за складиране. Те притежават и а, системи или дялове от системите за пренос в Германия, в Сърбия, в Обединеното кралство и така нататък. Та, за да бъдем по-малко зависими и уязвими, е много важно да диверсифицираме вноса и да се вглеждаме върху, в, извинете, дълъг, който има Газпром в газопроводи и други, особено в сложната геополитическа обстановка, в която се намираме. Трябва да има подобряване в енергийния съюз, което ще стане посредством инвестиции. Сега инвестициите, в зависимост от изчисленията, са различни. Направили сме различни варианти и виждаме, че има потребност да се инвестира в различните мрежи. Мрежите за разпределение, за пренос. Така ще има по-голяма сигурност на преноса и подобряване на съществуващите системи. 30 милиарда трябва да бъдат инвестирани до 30 година. Това е изключително важно, за да няма проблеми и пренатоварване на системата. Нужно е да има рентабилни решения за бъдеще. За природния газ също така нашето проучване, пък и други показват, че трябва да има инвестиции в инфраструктурата за природен газ. Там имаме други проблеми. В Юго-Источна и източна Европа, например, за да се подобрят съществуващите газопроводи, необходимо да се подобри системата или инфраструктурата, да се дадат възможности за обръщане на потока на газ и избягване на проблеми най-вече между Франция и Испания. Норвегия също е важна за Европа. Now, uh, to and to... И накрая, в заключение, Енергийния съюз има много предизвикателства, но той дава и много възможности. Възможностите, които се отварят, са не само в намаляване на зависимостта от вноса, например от Русия и други региони, но и имаме една възможност за постигане на дългосрочни цели за насърчаване на преноса на енергийни източници, необходими са конкретни цели, приоритизация, постигане на целите ни за ВЕИ, енергийна ефективност, намаляване на емисиите. Виждате целта от 20-20-20. Какво може да направи енергийния съюз, е важно да видим, за да можем да постигнем отделните цели. Що се отнася до възобновимите енергийни източници, необходими са нискорискови схеми, цели за енергийна ефективност, необходими са спешни действия, защото това ще даде по-голяма енергийна сигурност и колкото е по-голяма тази енергийна сигурност и колкото по-малко енергия използваме, по-добра ще бъде нашата енергийна ефективност и по-висока сигурност. Ако погледнем на схемата за търговия с емисии, необходими са мерки не само на европейско ниво, но и хармонизиране на системите. Моето заключение е, че трябва да имаме визия за енергийния съюз, трябва да знаем какви са предизвикателствата пред нас. Това може да даде тласък за прехода в отделните държави, може да бъде направено посредством новаторство, трябва да намалим своята зависимост от внос, да намалим разходите за енергетика а, и да намалим зависимостта си от Русия. Благодаря. Very much, Mrs. Kempert. Now we get to the questions. Много благодаря, госпожо Кемфет. Пристъпваме към етапът въпроси и отговори, тъй като аз играя ролята и на координатор от групата на ЕКР. Бих искал да задам първия въпрос. Да е по-скоро теоретичен въпрос че я отправен към двама ви. От една страна твърдим, че бихме желали националните власти да взимат решенията за енергийния микс на държавите членки. Това е едната ни цел а другата ни е цел е да постигнем истински европейски единен пазар. Въпросът ми е, не виждате ли противоречие между тези две цели? Думата има господин Кели. Yeah, Много благодаря за презентациите. Те до голяма степен съвпадат с позицията на НП и стремещи ни за създаване на енергиен съюз. Особено впечатление ми направиха коментарите свързани с необходимостта от създаване на терминали за втечнен природен газ в Северна Европа особено, за да се намали зависимостта ни от Русия. Но е от практическа гледна точка. Въпросът ми е според вас, колко точно терминала от втечнен природен газ ни трябва? Дали трябва да има терминал във всяка държава? И как може да се, да се включат тези терминали в разпределителната система, за да ги използваме максимално, тъй като в някои случаи се изграждат терминалите, но не е необходимата съпътстваща инфраструктура? А по въпроса за възобновяемите енергийни източници, разбира се, те са от голямо значение. Но пак се питам, дали няма възможност за взаимодействие между някакви вече изградени терминали, например, и електрическо произвеждано с, а, в открито море, с а, офшорни платформи, с вятърни турбини или с а, силата на прилива и отлива. Нали по-добре да се търсят подобни взаимодействия, а не всеки сектор да се развива самостоятелно? Дали няма възможност чрез по-добро сътрудничество да се постигнат економии на мащаба, като се гарантира сътрудничеството между отделните сектори и в частност по отношение на инфраструктурата, за да се е, работи координирано по проектите? Да, Думата има госпожа Тоя. Благодаря. Ще се обърна към госпожа професора, която направи второто изказване. Въпросът ми е към вас. Деле. Окей, окей. Си. No. И така. Благодаря за изказванията. Щеше да е по-добре да получим всичко това предварително, защото щяхме да гледаме текста и да ви разбираме, според мен, по-добре. Имам два въпроса. Първият ми въпрос е свързан с тези 10 милиарда, които днес се дават като помощ на европейско ниво а, за използването на изкопаеми горива. Казахте 10 милиарда, ето ги тук и във вашия текст сте ги споменали. Искам да разбера нещо повече за тези субсидии а, за изкопаемите горева в различните европейски държави. Искам да разбера от вашето изследване а, какво смятате и според вас тъй като е, физически го виждам, колко се дава в конкретните държави, да, какво означава това, каква е тази мярка, особено, що се отнася до равенството на пазара и справедливостта, дали това води до нелоялна конкуренция или не. Така че, как са формулирани, какво мислите за вие, какви са последствията им. Вторият ми въпрос, много по-кратък, е свързан с предвижданията за инвестиции, които сте дали. А, доколкото разбирам, Берлинската организация споменава 30 милиарда в следващите или всъщност от началото на 30 или до 30 година, поне от това изследване е на тази организация. Различните гласове са свързани с различните хипотези, различните изследвания или не. Говоря ви тук за тази страница, където говорите за инвестиции в електричеството. Тъй като имаме различни предвиждания, различни гласове, вие говорите за това, което е свързано с Берлин и 30 милиарда. След това другите изследвания говорят, че други са инвестициите, явно така ли? Thank you. And uh, the next question is being posed by... Много ви благодаря. Следващият въпрос ще зададе господин Силикиотес от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на гостите ни за много интересните изказвания. Действително трябва да се, да се оздравят енергийният пазар и пазарът на втечен природен газ, за да се преодолее енергийната изолация, в която се намират редица държави членки в Европейския съюз. Господин Кобилио с пълно право заяви, че Литва успя да преодолее проблемите си, но всички знаем, че има страни в юго в южната част на Европа, които се оказват изолирани и които не могат да се включат към основните електроспределителни мрежи. Така че трябва да подобрим пазара, за да се гарантира енергийната сигурност в Европейския съюз. Редица държави членки се изправят пред сериозни проблеми и за да постигнем целите си имаме нужда от съответната необходима инфраструктура. За да се постигне един напълно завършен и напълно свързан пазар на електричество и е, течен природен газ, Политичко трябва да се гарантира, че гражданите имат достъп до е, електричество на достъпни цени. Затова трябва да продължи и научно-развойната дейност е, в нисковъглеродни енергоисточници. Въпросът ми е към ораторите ни е следният. Как смятате, че можем да постигнем целите ни и в каква степен намирането на важни залежи в земно море може да помогне да постигнем целите ни? И споменавам тази възможност, защото в момента има страни в региона, които са изолирани и от гледна точка на достъпа до, до пазара на, на втечнения природен газ и по отношение на свързаността с европейски, мрежи в Европа и какво може да се направи, за да се свържа страните от Юго-Источна Европа към мрежите в а, Европейския съюз като цяло, втечност по отношение на възможността да се доставя втечнен природен газ от Северна Африка, например. После е много важно, ако искаме да сложим край на енергийната зависимост в Европа. Благодаря ви. Ще помоля колегите да се придържат към две минути изказвания. Саро, molto бреве. Я ще бъда кратък. Много се радвам че зачекнахте темата за субсидиите към изкопаемите горива. Искам да се говори повече по тази тема. Трябва да имаме по-голяма гъвкавост. Тези източници трябва да излязат на пазара. Кой извлича полза от тези ползи? И ако и не върви ли това против принципа на солидарност на държавите членки, тези субсидии, няма ли да е по-справедливо да се използват а, за помагане на хората, които са в енергийна бедност, защото има доста държави в Европейския съюз, където кризата хапе с зъби. Thank you. The next... Благодаря ви. Следващия въпрос е господин Бачитес. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Tai pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjim ir ypatingai. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на двамата оратори, в частност на представителят на Литва, който познава много добре положението е кризата в страната. Той самия трябваше да се справи с тази криза. Да се опасти да имаме много конкретни цели, именно намаляване на емисиите от парникови газове, използване на повече възстановяеми енергийно източници и е, засилване на конкурентоспособността на Европейския съюз по отношение на енергийния сектор. Въпросът ми е, не е ли време да започнем един нов дебат, а именно да, просто, да започнем по-сериозно да обмисляме създаването на енергийния съюз. Може би трябва да покажем на останалите държави, че една подобна инициатива ще бъде с много добри и дългосрочни последици. Ще се опитам да обясня какво имам предвид. Опитахме се да осъществим един проект за свързване на енергопреносните системи за електричество между Литва и Полша. А по отношение на природния газ, Литва може да се снабдява с природен газ и от Германия. Когато се обсъжда тези проекти в Литва в момента, Общото мнение е, че подкрепата за този вид проекти и финансирането им трябва да се осигури на по-високо равнище. То не са, т.е. не само на равнище сътрудничество между трите Балтийски републики, но на по-високо, на общо европейско равнище. Така че може би е крайно време да започнем да обмисляме как може да се даде едински енергиен съюз в е, Европейския съюз, е, съюз в който всеки, всяка държава членка да поеме своята отговорност, защото този съюз със сигурност ще бъде с всички държави членки, независимо в каква част на Европа се намират. Благодаря ви. Благодаря. Думата е Максим Бенсън. Благодаря ви. Въпросът ми е към а, госпожа Клаудия Кемферт. Аз се притеснявам за положението в Северна Европа и в частност факта, че Газпром при, притежава части от газопреносната система в различни държави членки. Как може да гарантираме, че няма да се стигне до злоупотреба с доминираща позиция в страна на тази компания? Благодаря ви. Thank you. Uh... Благодаря. Не виждам други въпроси. Така че давам думата отново на господин Кобилиус и след това на госпожа Кемфърт. На всеки за по 5 минути. Well, thanks a lot. Uh, there are several uh, questions which perhaps... Благодаря ви. Струва ми се, че някои от въпросите се повтарят. Първият въпрос е как а, могат да се съчетаят а, полномощия на държавите членки на Европейския съюз в изграждането на енергийния съюз. Мога да отново да се позова на нашият опит. Смятам, че трябва да се засилят правомощията на Европейския съюз, особено с изграждането на някои от ключовите инфраструктурни проекти и най-вече за проектите, които са от регионално значение. В нещо, че разбира се, тъй като бяхме изолирани, трябваше е, значително да, работим за разработване някои регионални проекти, като свързване на системите за електропренос с Швеция и Полша, системите за, за е, газопреносните системи с е, Полша, Финландия и Швеция. И опитът ми показва, че в някои случаи патриотизма или дали бих казал егоизма на местно или регионално равнище все още е много важен фактор. Така, например, когато започнахме приемането на опит за прилагане на новият енергиен пакет по отношение на втечнения газ, отговорът беше, че това много ще е, ядоса Газпром и че ако решим да изградим терминал на нашата територия, ще пострадаме от ответните реакции на Газпром. И ние си дадохме сметка, че ако успеем да договорим че договарянето на изграждането на съвместен терминал между трите балтийски държави ще отнеме прекалено много време. Отнели ни доста години, за да постигна споразумение за свързване на електромрежите. Така, например, за да се гарантира, че, не, че преносните мрежи, идващи от Швеция, ще бъдат свързани с Литва, не с Латвия. Тоест имаше подобни проблеми при решаването на свързването на електропреносните мрежи. И затова ние решихме да изградим терминалът сами. Дадохме си сметка, че ако не сме, ако не изградим терминалът преди 2014 година, ще бъдем подложени прекалено силен натиск от страна на Газпром. Затова решихме да действаме сами и сега терминалът вече функционира и допринася за енергийната сигурност на целият регион. Но ще ще да е по-добре, ако разполагахме а, с инструмент на по-високо равнище. Ако някой имаше възможността, властта да вземе решение как точно трябва да се изгражда подобен вид а, инфраструктура на оригинално равнище. Така че, моят опит показва, че в някои случаи действително имаме нужда от независим арбитър с доста по-голямо влияние, който да се намеса в подобни проблемни проекти на огнално равнище. Продължаваме да сме изправени по големи с доставките на електричество, които до голяма степен отново зависят от Русия. И за да преодолеем това предизвикателство, трябва да намерим съгласие между трите Балтийски републики, за да да свържем мрежите с Полша и останалата континентална част на Европа. Но отново много време се губи в преговори и затова аз лично съм привърженик на идеята Европейската комисия да играе по-важна роля при изграждането на инфраструктура, която да допринесе за изграждане на енергийния съюз в Европейския съюз. Това беше отговорът ми на няколкото зададени въпроси как може да се изгражда инфраструктура. Лично аз съм и голям привършеник на терминалите за втечнен природен газ. Мисля, че това е енергия на бъдещето, че цените като чело ще спадат и не бива да зависим само от газопроводите и природни газ, идващи от Русия и смятам, че енергийната сигурност в Средиземно море ще се повиши, ако се работи за изграждане такива терминали в този регион. А на колегата Балчите и въпросът как може да се гарантира солидарността между държавите членки. Моят отговор е нека да дадем повече власт на Европейската комисия. Това ще ни улесни живота. А, по въпроса за достъпа до изкопаеми горива, отново Смятам, че имаме нужда от една по-решителна политика на европейско равнище. И след също така, че имаме нужда в контекста на разработването на енергийния съюз в Европа от по-добре хармонизирани системи за регулиране на монополите в държавите членки. както в Банковия съюз, например, би било добре и в рамките на Гиния съюз да има единен подход по въпроси като субсидиите и други подобни. Thank you very much, uh, Mr. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на всички за зададените въпроси. Разполагам само с пет минути, така че по подробните въпроси за какъв вид изкопаеми горива работим и защо има такива различни инфраструктури и инвестиции в тях, на тези въпроси ще ви изпратя отговорите писменно. Правили сме отделни проучвания и независими такива по отношение на субсидиите за изкопаеми горива. Например, субсидиите за въглища, такива има в Германия, но има и някои изключения за дизела. Така че мисля, че най-добре ако ви изпратя а, отделните проучвания. Същото се отнася и до инвестирането в преносни мрежи. Същото се отнася и за необходимото за бъдеще инфраструктура. Разбира се, има различия между държавите членки. На въпроса за солидарността. Смятам, че той наистина е важен. Солидарността играе много важна роля. Газопровода в югоисточните държави трябва да бъде много по-ефективен и за да може държавите от тази част на Европа да имат енергийна сигурност, трябва да ги подпомогнем – за тези региони, до които трудно достига газ. Мога да ви изпратя и още едно проучване, с което разполагам. В рамките на него сме изразили притесненията си относно сигурността, енергийната сигурност. Можем да се справим с въпроса за енергийната сигурност, ако Газпром не разполага изцяло с всички газопроводи и хранилища. Терминалите за втечнен газ, да, добре е да има такива, не само във всяка една държава членка, в която вече има такива, но трябва да бъдат изградени в другите държави. Достатъчно терминали има на международния пазар, можем да използваме вече наличните, защото те не винаги се използват изцяло. За в бъдеще обаче можем да го направим и така ще намалим а, зависимостта от Русия. Но е важно да бъдем солидарни в това отношение. Затова и енергийният съюз може да бъде изключително важен, защото той предоставя тази солидарност. На въпроса за хармонизацията на субсидиите в изкопаеми горива – националните власти са тези, които вземат решение в това отношение. Да, имаме енергиен микс, но може да има хармонизация на рамката. Рамката е важна, за да имаме един цел. Тя ще се отрази не само на възобновяемите енергийни източници, но и на другите. По този начин можем да бъдем по-независими от вноса от Русия. Това въжи не само за балтийските държави, но и най-вече за югоисточните държави членки. Те са изключително уязвими, ако не подобрим газопреносната мрежа. Така няма да постигнем и желаните енергийни стандарти в газовия сектор. Трябва да играем водеща роля за в бъдеще в рамките на енергийния съюз. Нуждаем се от него не само за преноса на електроенергия, но и за преноса на газ. Газопроводите могат да бъдат взаимно свързани. Може да използваме и различните а, системи на газовия пазар, така че енергийният съюз може да играе много важна роля. Златна възможност имаме с енергийния съюз, така че трябва да се възползваме от нея и а, ще ви спратя допълнителна информация по отделните въпроси. Благодаря, казва председателят. Благодаря на господин Кобилиус и на госпожа Кенфърт за впечатляващите презентации. С това слагаме край на първата част от нашето изслушване. Бих искал да поканя участниците в следващия панел да дойдат тук на подиума при мен. Докато вие вземате местата си, аз ще обявя заглавието на следващия панел ролята на националното електроенергийно производство, взаимовръзките, възобновяемите енергийни източници и различните пазарни аспекти за намаляване на емисиите. Първият ни оратор е господин Луис Атиенца, председател на Argo Capital Partners и член на борда на директорите на Justo Business School. Господин Атиенца от 2004 до 2012 година е бил председател на а, Испанската на Испанската електроенергийна компания. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа депутати, бих искал да ви благодаря за това, че ми давате възможност да споделя с вас своите мисли и опит по отношение на прехода в тази област. За какво точно става дума? Всъщност случи се нещо неочаквано. Преди 15-20 години говорихме за ресурси, а изведнъж си дадохме сметка, че има климатични изменения и а, че технологиите са се а, развили. слънчеви панели, вятърна енергия и така нататък. Възникна въпроса за съхраняването на електроенергията, за нейното потребление и така нататък. Възникна и политиката за борба с климатичните изменения. Това доста ограничи възможността за вземане на решения. Това разтърси е, традициите както на потребителите, така и на производителите на електроенергия. Ето защо а, в рамките на политиката за намаляване на въглеродните емисии енергетиката заема централно място. Разработват се нови технологии, които имат за цел да управляват търсенето, предлагането. Това от своя страна ще пренесе гравитационната точка на електроенергийния сектор, защото ще трябва да се насочим към енергопроизводство, което се доближава до потребителите. Така че има един вид демократизация на енергийния сектор. сектор. В този случай потребителите участват много по-активно тъй като те също по един или друг начин участват в производството на електроенергия. Така че трябва да се поставим и на мястото на потребителите. Това от своя страна означава да посрещнем доста предизвикателства, както по отношение на регулаторната система, така и по отношение на технологиите. Необходимо е също така да се запитаме как точно действа енергийния съюз на Европейския съюз. Всъщност отговора на въпроса зависи от начина по който се управлява електроенергийната мрежа. Производството на електроенергия е доста разпръснато в географско отношение – Същото се отнася и до електроенергията от вятърните генератори, както и тази произведена от слънчевите панели. Как се отразява тази действителност на баланса между търсенето и предлагането? Как точно ще трябва да управляваме енергийния поток? Отговорът е следния. От една страна трябва да се насочим към разработването на контролни системи. Аз имах възможност в Испания да учредя е, система на възобновяемите енергийни източници, която даде много добър резултат. Същото се отнася и до енергията, произведена от вятърните генератори. Както знаете, има моменти, в които има антициклони, което води до различно производство на електроенергия. Капацитетът е различен в зависимост от климатичните условия. Необходимо е да продължим да работим, за да се подобри контрола в сектора. Доста напредък отбелязахме в това отношение, както вече казах, от техническа гледна точка. Машините, оборудването дават много добър резултат и гарантират стабилността на системата. Необходимо е обаче да се разработи система на съхранение на електроенергията, по-настоящем имаме различни централи, които изпълняват тази роля. И би било добре да се опитаме оптимално да е, намерим баланса между търсенето и предлагането. Това е задачата на регулаторната е, система. Важно е също така да отбележим напредък и в производството на електроенергия. Не трябва да бъдем енергийно зависими. Необходимо е да имаме по-добро управление на енергийния поток. Разполагаме с интелигентни мрежи, които могат да окажат влияние върху търсенето, но и върху предлагането. Тези системи могат да бъдат разпределени по цялата територия, така че те да доведат до по-голяма економическа ефективност на цялото. Ще има обмен на информация относно енергийния поток. Това от своя страна ще даде възможност да се свържат взаимно различните електропреносни системи. Но да не забравяме и един следващ елемент, а именно регулаторната рамка. 90-те години лансирахме енергиен микс, който напълно се различава от този, който разработваме по-настоящем. На времето никой не се притесняваше за климата, нямаше такава политика за опазване на климата, такава каквато я познаваме днес. Постоянните разходи бяха доста променливи. Днес обаче използваме технологии, които е, имат по-малко емисии на въглероден диоксид, политиката за борба с промените в климата е развита. Всичко това променя действителността и се отразява на енергийния пазар. политиката на борба с измененията в климата е разработена в различните държави, при положение, че имахме такъв модел на енергийния пазар, който не можа да се адаптира. Не можахме да гарантираме необходимите инвестиции при преобразуването на енергийната система. Имаше трудна възвръщаемост на инвестициите. А всичко това е необходимо, за да може да се покрие колебанието на цените и разходите, когато боравим с възобновяеми енергийни източници. В някои държави се прилага по-строга политика на економии, това са държави, които имат по-малък капацитет в това отношение. Това са краткосрочни пазари, които не разполагат с променливи разходи и възвръщаемостта на инвестициите се извършва чрез различни стимули. Европейският пазар е в криза и тя няма да бъде решена, докато не отбележим някакъв напредък. Според мен се нуждаем от енергиен пазар, който отчита капацитета и който предвижда много по-високо ниво на хармонизация на европейско равнище. Според мен се нуждаем от взаимосвързаност на мрежите, или поне много по-голяма взаимосвързаност от тази, която се наблюдава през последните години. Нуждаем се също така от пазар на емисиите. Необходимо е и да се даде сигнал или да се спрати посланието за новите нужди на енергийния пазар. От друга страна се нуждаем от регулаторна рамка, която да може да разпише разпоредбите на енергийния модел. Какво означава това? Това означава, че трябва да се преразгледа модела на пренос, защото за него са необходими специални инвестиции, за да може да се управлява активното търсене, но и за да може да се управлява производството. Необходимо е да се преразгледа и модела на потребителите, които се превърнат в производители, да се преразгледа и модела на постоянните разходи, за да не се стига до загуба на стимулите. Благодаря. Благодаря ти. Ти сигурно сте бизнесмен. Аз съм се занимавал с бизнес, но до сега не бях чувал бизнесмен да говори така емоционално, а, направо настръхнах. В политиката трябва да влезете. Uh, the next speaker will be... Uh, Следващият ни оратор, Кари Данен, вице-президент на Верцили, председател на Асоциацията на ядрените реактори. Chairman. sorry. Mr. Chairman, Председателю, почитаеми депутати, много ви благодаря за поканата. В представенето си ще се съсредоча върху пазара на електричество и гъвкавостта. Ще използвам опита на Фарцила. А ние сме европейска фирма, Имаме опит на различни пазари в различни части на света. Подготвил съм няколко слайда. Ако погледнем еволюцията на системата на създаване на електричество, можем да видим каква е промяната. Вижте средата и разпределението. В миналото имаше централизация и реакторите работеха бавно. Това не беше голям проблем или електроцентралите. Търговията с електричество се основаваше на дългосрочни споразумения и нямаше интегриране между отделните географски региони. Много вода изтече от тогава и сега имаме свят, в който имаме много по-дребни електроцентрали, които създават електричество посредством силата на вятъра и така нататък. И променливостта е много голяма. Това означава, че останалата част от капацитета от електроцентрали трябва да напасне производството си. Работят много по-малко, като часове, а когато работят, работят много по-малко и като капацитет. Тенденцията е да имаме краткосрочно търговия на електричество и по-голяма интеграция. Ако погледнем електроцентралите и какви са те, те се промениха много по-бързо, отколкото предвиждаше пазара. Имаме много вариращи като производство електроцентрали, което означава, че има все по-голяма нужда от а, балансиране на техния капацитет. Това дава възможност за гъвкавост. Какво разбираме под гъвкавост? Точно това. В миналото можеше една електроцентрала часове или дни да са и необходими, докато започне да произвежда. В тази среда това вече е прекалено дълго. Искаме система, където за няколко минути може да започне производството или активирането на централата, да се стигне до пик, бързо, след това бързо да се спре производството или да се намали производството, необходими са електроцентрали, които рязко могат и да спрат да произвеждат. Например, това е изключително важно, последното, за да се оптимизира използването на възобновими енергийни източници. Изискванията за капацитет се променят, изискването за гъвкавост и възможността за гъвкавост става все по-важна. Изключително важно е това за ефикасността на системата, важно е за намаляване на емисиите, важно е също така и за сигурността на доставките. Може да ме попитате откъде да дойде тази гъвкавост. Имаме различни източници на гъвкавост генерирането на електричество от една страна, интерконекторите или междинните връзки те играят голяма роля. Отговор при търсене, това означава, че потреблението ще трябва да бъде напасвано с производството. Тук има голям потенциал. След това съхранение, това, което се използват което се използва най-много, са помпени станции за изпомпване и напомпване вода в резервуари. Това е някаква възможност. И необходими са всякакви източници на гъвкавост. На практика години наред възможността за гъвкавост идва най-вече при създаването на електрическа енергия. Ако погледнем как е направен пазар обаче, трябва да видим, трябва да има равни условия за всички технологии на пазара. Международната агенция по енергетика публикува един доклад миналата година, който сравнява колко струват И заключенията на тази агенция са, че онези, които използват е, добри генератори, струват най-малко. Инвестициите са важни, защото когато няма инвестиции, няма как да говорим за бизнес. Какво би било решението? Как може да стане това? Това не е въпрос за европейската енергийна система, но и за много, където има възобновими енергийни източници. Мога да ви дам пример. ERCOT е системата в САЩ, в Тексас. Там в сравнение с другите щати има най-много голяма възможност за генериране на а, енергия от вятър. 11 000 мегавата. Това е, ще бъде многократно повече през 17-та година. Имат същата дилема. Няма възможности за инвестиции. Може би е, са били изправени а, пред а, спиране на тока. Местните регулатори започват да търсят най-доброто решение. Техното заключение е да не се използва механизъм за капацитет, тъй като струва прекалено много за потребителите. Решават да разработят допълнително пазара и основният напредък тук може да бъде продаването на енергия на едро, да взема предвид цените, имайки предвид променливите цени на ВИ и така възможността за гъвкавост на капацитета. Какво е положението днес? 8 гигавата нови проекти, финансирани от частни източници. Те използват газ. И други проекти, свързани с търсенето. Това е чудесно, защото показва, че пазара може да се справя и да даде сигнали за инвестиции. Същите въпроси се обсъждат и в Европа. Ако погледнем опита на други места, но и Феркот, основното е всички участници на пазара да понесат своята отговорност за баланса. Тоест, от тези, които произвеждат вятър, ако не произведат колкото трябва или колкото са обещали, това ще доведе до дисбаланс, ще се отрази на цените и този участник на пазара трябва да поеме тази разлика в цените, а не потребителя. Това може да стане посредством пълно, пълна себестойност. Това означава краткосрочност, е, по-променливи цени на едро – но пък това е важно, защото промените на цените са важни, те показват каква е необходимостта за капацитет и това е основното при изготвянето на планове за пазара. Това не оказва отрицателно въздействие върху цялостната цена, защото има системна ефективност, която се засилва. So, uh, the conclusion based on is that, uh... Заключенията са, че паз... пазара на енергетика трябва да е ясен, да има ясни инвестиционни сигнали, което да даде възможност за конкурентоспособност, сигурност на доставките, гъвкавост, гъвкавостта подкрепя тези цели. Благодаря. Thank you very much, Mr. Hitanen. Meanwhile, I have an explanation for the... Благодаря ви. преди мал... междувременно, докато вие се изказвахте, а, аз разбрах защо оратор, който се изказа преди вас, го направи с толкова много темперамент, защото той всъщност вече е бил политик. Аз като дам да съвърши ни оратор господин Сиверт Зомер, председател на кооператив за възобновяеми източници. Имате думата 10 минути. Благодаря, господин председател бих искал да се обърна към вас като граждани европейски, с които работите за енергийният преход в Европа, както и ние самите, така че сме междуравни тук. Аз съм господин Зомер и представлявам Федерацията от групи и кооперации на гражданите за възобновяеми е, за възобновяема енергия в Европа. Имам около 300 член, членски организации. И днес говорим за енергийният преход като енергийна демокрация и как може да се насърчи гражданското участие на енергийния пазар. Първо ще ви обясня какво представлява нашата организация Рескоп. Това е съкръщение от ам, кооперации за възобновяеми енергийни източници. Като цяло това са групи от граждани, които работят по кооперативен принцип в областта на възобновяемите енергийни източници, било то за производство, чрез съвместно управление и собственост на мрежи или по друг начин. Тук не говорим само за кооперации от правна гледна точка, но и изобщо за всякакъв вид учреждения, в които граждани се събират и работят заедно за енергийният преход. През последните три години имах честа да а, правя проучвания и да се срещам с различни подобни кооперативи из цяла Европа, чрез националните организации и големите кооперации. Стигнахме до извода, че има близо 2300 такива кооперации в из цяла Европа, които се превръщат в економически участници на енергийния пазар. И трябва да е погледнете всички тези кооперативни организации и групи от граждани, можем да забележим няколко общи характеристики. Първо, всички тези групи започват чрез инициатива на гражданите, граждани, които се събират по домовете си или в някое училище или друга обществена сграда, обединени от усещането си, че нямат контрол, че около тях се висят кризи, но не по тяхна вина. че нищо не могат да направят а, за да се преодолее финансовата криза, енергийната криза, производствената криза и че те нищо не могат да направят, за да се преборят с тези кризи. Ето защо тези граждани решават, че трябва да станат економически участници и да си върнат контрола върху енергийният пазар. Нека те се объединяват и стигат до извода, че ако създадат нови економически субекти, които да вземат участие на енергийния пазар, как трябва да изглеждат те? и из цяла Европа тези граждани се събират и се объединяват около основните кооперативни принципи, които бяха изготвени през 1844 година, също по време на економическа криза и на експлоатация на гражданите. И по това време гражданите са се ръководили същите подбуди, а именно желанието да си върнат контрола върху пазара. Някои от водещите признаци са отвореното и доброволно участие и членство. Той взима се решението, че стопанската дейност не трябва да бъде с изключващ характер, а че съответният економически субект трябва да бъде отворен към всички членове на общността. Но водещ принцип – е, че няма значение колко в какъв размер е капиталовото участие в а, съответното бизнес начинание и да се объединяват около принцип един човек, един глас, който гарантира демократичното управление и накрая се, акцента се поставя върху общността, т.е. не върху печалбите сами за себе си и всякаква възвръщаемост над предвиденото се връща обратно в общността как а, участват гражданите на пазара или го правят колективно чрез а, кооперативните организации, които споменах, или го правят индивидуално, гарантирайки възобновяеми енергийни източници е, в домовете си чрез соларни панели или вятърни турбини. Една от основните причини, по която гражданите искат да участват на пазара на енергетиката, е, че те не, че ще платят за енергийния преход. И вие като граждани, и ние като граждани ще платим за енергийният преход като потребители, като дънекоплаци, като ползватели на разпространителните мрежи или като спестяващи в банките, защото финансирата си енергийни пакетирани ще се извърши или с спестовни влогове, или от пенсионни фондове и други подобни финансови организации, институции. Така че по всички тези причини основната ни теза е, че всички граждани трябва да имат възможността да използват тези възобновяеми източници за печалби и също така да възползват от произведената енергия. Така че ние смятаме, че имаме морално право за равен достъп до е, енергийният пазар. Ето защо ние много се зарадвахме на визията за енергийния съюз, която поставя в сърцето на този проект гражданите, които ще могат активно да участват на пазара. Именно това искахме да чуем в едно подобно предложение. Какво обаче се случва в последните години на пазара на енергетиката? Той се съсредоточава върху централизираното производство чрез мащабни крупни производители, но все пак тези близо 2300 кооперативни организации са успели да намерят своето място на, паз... на енергийния пазар, доминиран от а, големи играчи. И в повечето случаи на тези граждани се гледа като на потребители преди всичко, а ние искаме те да се превърнат в активни участници в управлението на мрежите. Моята цел е да ви убедя, че гражданите са активни по цялата верига на енергийния пазар. В производството, в производството и осигуряването на достъп до мрежите като членове и потребители в рамките на кооперативните организации, като оператори, управляващи мрежите или като доставчици. Тоест имаме участници по цялата верига. И всички свързани с а, конкретното управление на производството и на мрежите, например. Е, компаниите за IT, които осигуряват поддръжката на мрежите и т.н. По въпроса на операторите на електроспределителните мрежи, трябва да отбележим, че мрежите винаги имат позиция на монопол. И ние смятаме, че поради тази позиция на монопол поради факта, че гражданите плащат за тях, ние смятаме, че мрежите или чрез или пряко чрез гражданите, или чрез местните или централизирани власти трябва да имат собственост над мрежите. С какво не са съгласни в момента, какво осложнява е, в момента участието на гражданите, преди всичко бюрокрацията и прекалено сложната система. бюрокрацията се оказа много по-сериозна пречка за, за малките кооперативни организации, управляват ни по демократичен начин от гражданите в сравнение с големите компании. Затова бюрокрацията се оказва много сложна пречка пред малките участници на енергийния пазар. Също така, в момента в който е, Европейския съюз отново започне да отпуска субсидии за големи проекти, като например за атомни електроцентрали, като в Хинкли Пойнт, например, отново се връщаме към системата на централизираното производство на енергетика чрез големи а, монополите на пазара, което от своя страна намалява властта и участието на гражданите на Европейския съюз. Ето защо в заключение бих искала да направя следното предложение. Ако искате е, да погрешите по правилния път напред, ако искате ние, гражданите, да сме активни участници на енергийния пазар, трябва да насърчите и дадете възможност на гражданите да потребяват и да произвеждат електроенергия, но преди всичко трябва да е, направите по-демократичен достъп е, чрез е, подобрени тръжни процедури и достъп до, до енергийния пазар на местно равнище. И това е основният смисъл на Европейския съюз, защото когато говорим за равен достъп, не винаги говорим за равно отношение, равно третиране. Ето защо трябва да се гарантира равен достъп до пазара за гражданите. Затова ние ви предлагаме да промените законодателството, за да могат гражданите да участват активно през следните 30, дори 100 години в енергийния пазар в Европа. Сега преминаваме към сесията от въпроси и отговори. Аз няма да задавам въпрос от името на ЕКАРЕ въпреки че замествам докладчика. Мисля, че достатъчно чухте от мен. Сега нека да чуем господин Ника и неговия въпрос от името на социалистите и демократите. Благодаря ви, господин председател. Презентациите бяха изключително интересни тъй като сега трябва да вземем решение, бих искал да задам няколко конкретни въпроси. Някои е, казват, че е опасно да имаме е, 30% дял в енергийния микс на дадена държава за определен енергиен източник. Това е въпросът ми към господин Атиенца. На следващо място. Не смятам, че има някакво чудодейно решение. Не знам дали правилно разбрах, но се говореше за някакъв процент, 10% от взаимосвързаност на мрежите. Откъде ще дойде останалата взаимосвързаност от 90%? Значи възниква проблем само с тези 10%, ако правилно разбирам. На следващо място субсидиите за възобновяемите енергийни източници. Много хора казват, е, че те се отразяват на пазара, тъй като водят до дъмпинг при износната цена. Това се случи дори в моята държава, в Румъния. На следващо място складирането и съхранението. Много се говори за него, Доколкото разбирам обаче, то е обозримо след около 30 на години. Господин Хиетанен говори за складирането и аз бих искал да попитам какви са опциите, с които разполагаме, какви са перспективите. Защото от това, което съм виждал, хидро помпите могат да складират едва 50% от електроенергията, което означава, че останалите 50% са загубени. В случая на компримирания въздух или на акумулаторите, мисля, че тази техника ще е възможна през 2050 година. Кога според вас е реалистично да очакваме подобен напредък? Още нещо, което може би не разбрах правилно. Кога няма производство на слънчева електроенергия? Нощем. Това означава, че по това време конвенционалните енергийни източници трябва да заменят слънчевата електроенергия. Това означава ли, че за всеки мегаватт слънчева енергия трябва да се предвиди производство по традиционен път на а, съответното количество електроенергия. Съжалявам, че говорих толкова дълго, но това са въпроси на много от колегите, които не могат да присъстват днес тук. Важно е да получим отговор на тези въпроси. Благодаря. Господин Рублик от НП. Благодаря, господин председател. Наистина много е важно да помислим как бихме могли да действаме в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Много въпроси бяха повдигнати днес. Дали говорим за частни инвеститори или за публични инвеститори, това няма значение, защото всеки се стреми към висока възвръщаемост на инвестициите. Нуждаем се от конкурентоспособност на енергийния пазар. Това се отнася както за изкопаемите горива, така и за възобновяемите енергийни източници. Предимството тук е, че променливите разходи са сравнително ниски. Има предвид при вятърните генератори, където променливите разходи се свеждат почти до нула – докато при конвенционалните енергии всичко зависи от цената на петрола. Всички знаем какво се случва в това отношение. Това е истинска бруталност, просто брутална промяна на цените. Та въпросът ми е, как големите производители, големите енергийни системи, които са от значение за европейската индустрия, по какъв начин те могат да бъдат запазени и да се достигне до економия от мащаба. Разбира се, желаем да запазим и по-малките енергийни производители. Малките производители трябва да получат възвръщаемост на своите инвестиции, но от друга страна трябва да постигнем економии на мащаба за големите производители. На следващо място. Имаме е, някои проблеми с издаването на лицензи в е, Европа. Европейската комисия заяви, че те ще се издават за 11 години, а по плана на Юкер се предвижда те да се издават за 3. Вие виждал ли сте проекти, които да бъдат разработени за 3 години, да доведат до създаване на нови работни места и да позволят на производителите да си възвърнат инвестицията. Отговорът ви ни е необходим, за да имаме, за да можем да го предадем и да го свържем с енергийния отговор на въпроса. Благодаря. Мистер Кели. Господин Таборано не е тук. Господин Кели, благодаря ви. Към въпроса на господин Рубик, и аз бих искал да кажа нещо. Благодаря за презентациите. Първите две подчертаха проблема с инвестициите. Доверието при извършването на инвестиции. Целта на плана на Юнкер е да се изгради подобно доверие не само в енергетиката, но и във всички сектори. Смятате ли, че това предложение е, е възможно на практика? И ако не, какво според вас трябва да направим, за да се създаде атмосфера, в която инвеститорите да желаят да инвестират, най-вече в е, енергетиката. А пък възобновяемите енергийни източници са е, друг въпрос. Вторият ми въпрос е към последния оратор, който говори за регионалните кооперативи за кооперативите на възобновяеми енергийни източници. Това е инициатива отгоре надолу. Някои е, лидери е, в Европейския съюз идват и казват, ще поступим така. В моята държава, Ирландия, като че ли има известна и нарастваща антипатия която може би се дължи на липсата на информация или пък на това, че се навява непрекъснато страх. Та въпросът ми е дали вашите кооперативи са се натъквали на подобна антипатия сред общностите и ако да, как я преодолявате? Какъв е потенциалът за разрастването на тези кооперативи? Благодаря. Благодаря ви, господин Кели, казва председателят. Няма други въпроси. Затова ще дам думата на всеки един от ораторите за 5 минути, за да отговори първия господин Атиенца. По първия въпрос казва господин Атиенца. Вие попитахте какви са трудностите, на които се натъкват възобновяемите енергийни източници. Всъщност всичко зависи от енергийния микс, зависи от степента на взаимосвързаност, от процента на доставките. В Испания в момента вятърната електроенергия наброява 20% от енергията в страната. Понякога се стига до 70% годишно. Просто всичко зависи от момента. все повече се разпространяват възобновяемите енергийни източници, хидравличната енергия пък наброява почти 50% не си спомням точните цифри, но със сигурност беше над 40. Тоест не мога да ви дам еднозначен отговор. Просто в случая трябва да се гарантира, че системата разполага с необходимите и инструменти. А когато говорим за капацитета на използване на взаимосвързаната енергийна мрежа, Бих искал да кажа, че това е необходимо, за да може да се компенсира липсата. Ако в Испания имаме 1400 мегавата и чрез взаимосвързването може а, този капацитет да стигне до 10 000, защо не? Имаме изключително добър резерв – използвайки общата европейска енергийна мрежа, която може да служи за буфер в случай на проблем. По всяко време може да се задоволи търсенето, тъй като има предлагане от различни източници. Сега тази взаимосвързаност ни осигурява 3% от необходимата енергия, но за в бъдеще тя ще стигне 10 и повече. Предприятието, за което работя, действа в, работи в областта на енергетиката и съвсем скоро започнахме това взаимно свързване. От 1981 година насам нищо не беше правено по въпроса. Ето защо едва преди няколко години започна да се говори за свързване на енергийната мрежа с тази на Франция. Но трябва да се отидем отвъд, много по-далеч. Трябва да се засили капацитета, за да се разработят проекти от общ интерес и от европейски такъв. Финансирането на възобновяемите енергийни източници води до нарушение на вътрешния пазар. Това е неоспоримо. Може да погледнете картата, енергийната карта на Европа и ще видите какви са нарушенията, изкривяванията на пазара. И това понякога се отразява отрицателно на економическата атмосфера в съответните държава. Но всичко зависи от момента, в който се прави съответното проучване. Много е важно на европейско равнище да се отбележи някакъв напредък по отношение на използването на възобновяемите енергийни източници. Тяхното използване е свързано и с още нещо. Политиката за борба с измененията в климата. Тази политика е синоним на вмешателство, защото политиците взимат решения. Те трябва да кажат какви са предпочитаните от тях решения. И в този случай е важно да помислим как да съчетаем тези различни национални политически решения, за да може да обслужват идеите на енергийния пазар. Нуждаем се от ефективна система, която да ни позволи да се вземат решения, които са желани на политическо равнище. В дългосрочен план е важно да се даде ясен сигнал, за да може да се осигурят необходимите инвестиции за разработването на мрежите. Иначе, как бихме могли да постъпим? Как другояче да подобрим краткосрочен план е енергийния пазар. Чисто и просто, като внимателно приспособим и съчетаем компетенциите на държавите членки. Благодаря ви. Uh... Следващият оратор не се чу името, тъй като не бе включен микрофон. Благодаря. По първия въпрос. Дали 30% от ВИ е нещо опасно? Когато телът на ВИ стигне до определено ниво, това стресира останалата част от системата. Какъв би бил На 20-30% вече е ниво, където е толкова висок дела, че има огромни вариации. Това означава, че това става в тежест на съществуващите газопроводи. Те не са направени така, че да са гъвкави. Когато са създавани, не е било нужно това. И това е дилемата. Скоростта е основното, когато има голями, големи вариации. И когато има определен процент ВИ, какви ще бъдат инвестиционните сигнали за инвестиране в гъвкав капацитет. Ако това не се направи, се създават рискове за системата, пък направи, не виждам проблема. Но инвестиционната база винаги е създавала проблеми, тъй като а, всичко се основава на старата система. При старата система базата за инвестиции бе възможността да се поеме това от електроцентрали. Колкото взимаш за киловатт час, толкова. Ако обаче сега в новата система имаш гъвкава електроцентрала, която не работи, това си има своя цена. Тя трябва да може да заработи за няколко минути. The... Средата се, промя... се променя. След това държавно, частно или конкуренция. Аз мисля, че трябва да намерим решение посредством частни инвестиции и конкуренция. Политиките трябва да бъдат последователни и те да се намесват на пазара в минимална степен. Това означава, че ако има инвестиции, които се основават на евентуални пикове в цените, това е добре тъй като то ще покрива дупките в системата или потребностите в системата. И така ще се подобри цялостната ефективност и системата ще работи по-добре. Вярно е, че има много електроцентрали, е, които работят в среда, която се променя. Затова е необходимо при бъдещи, е, при бъдещи решения технологиите да се избират така, че те да обслужват различни ситуации, да бъдат бързи и да реагират бързо. Така се улесняват нещата. По последния въпрос, дали плана Юнкер е реалистичен. Сега аз не съм експерт, но доколкото разбирам, той почива на разбирането, че частните инвестиции играят огромна роля. И следователно този план не е достатъчен, за да реши проблемите. Ако имам възможност някой инвеститор да инвестира, ако има възможност, това ще бъде добре. Thank you, Mr. Шума. Благодаря. И това беше. А, не, извинявам се. Не, сега е господин Шума, извинявайте. Благодаря. Имаше един въпрос към мен от господин Кели говорихме доста за технологичния преход, но господин Кели посочи най-важния проблем – приемането от обществото на този преход. В различните държави се дава доста голям отпор на ветрогенераторите. Как да обясним в Холандия това има допълнителна такса, която се плаща от данакоплатеца, а тези пари се дават на канадците, за да горят канадските гори. А как го обяснява това правителството, като сочи с пръст Европейския съюз? Ако гражданите не приемат това и не разбират защо е необходим този преход, то той ще се провали може да имаш всякакви електроцентрали и така нататък, но ако гражданите си изправят и кажат няма да плащаме за това, това ще се провали. Това, което ние разглеждаме като кооперации. Искаме тези кооперации да създадат разбирането, защото принципът това да не се случва близо до мен не е свързано с това, че хората са против ВИ, а се имат нужда от справедливост. Околната среда се е, проверила, се е променила, хората виждат тези ветрогенератори, плащат за тях, но никакви приходи, доходи не получават от това. Парите някакси изтичат от економика, поне от местната економика. Така че всъщност гражданите са против, защото казват, не е справедливо това, променяш средата, в която живея, слагаш ми турбини или генератори тук пред прозореца, но какво печели моята общност от това? Нищо. Когато една кооперация влезе в а, една общност и каже, която не иска да приеме генераторите, тогава казваме, помогнете ни. Ако финансирате тези турбини, приходите ще дойдат при вас, парите ще влязат в местната економика, във вашата общност и ще създадем устойчиво развитие. И тогава вече нещата се разглеждат по друг начин, дискусията с тези граждани тече по нов начин. Те вече не са за или против чисто и просто, те участват в този избор и така те разбират защо той е необходим. Необходими са тези общности, които се работят отдолу нагоре, за да има демократизация на компаниите и това са фирми, те не са само инициативи, те не са само потребители. Това всъщност е, ще бъдат основните играчи на пазара, ако им дадем възможност да играят на новия вътрешен пазар за енергия. И е, още нещо за инвестициите. Някой се притесняваше за всичките тези пари, които са необходими. В Нидерландия имаме 350 милиона евро спестявания сега виждаме, че като кооперативи няма проблем да финансираме ветрогенераторите. В момента изграждаме такава в Южна Холандия. Малка кооперация, която трябваше да подкрепим финансово, защото ние сме по-големи. Те имат 120 члена, сега са станали 200 члена. За седмици бяха събрали дяловия капитал, който е необходим за този генератор с ниска лихва. Парите са там. Те са огражданите. И може да се избез, да решим да ги, прие, да ги взимаме посредством данъци и да ги инвестираме, или да активираме гражданите и те пряко да участват, пряко да финансират енергийния преход. Гражданите трябва да са активни. Нека те финансират прехода, Нека те контролират приходите. Нужна е демократизация, така щото ние като граждани, като Европа, да контролираме мрежите, енергията и всичко да бъде много по-безопасно и сигурно за в бъдеще. Сега ще дам възможност на Европейската комисия, господин Вестроп, Имате 5 минути да кажете няколко думи. Thank you very much. Um, for... Много ви благодаря. Най-напред е, бих искал да благодаря на докладчика и на председателят на комисията ИТРЕ за организирането на това изслушване. Много е важно да проведем тази дискусия именно днес, защото Както знаете, единият енергиен пазар е един от петте стълба на енергийния с които посяхме през февруари тази година. Всички тези най както нееднократно сме повтаряли, са взаимосвързани и това въжи особено в особена сила за взаимосвързаността в рамките на единия пазар. Споменахме някои от важните връзки, които съществуват между единният енергиен пазар и енергийната сигурност, например, както и тази връзка между двете измерени, между тези два стълба на енергийният съюз ще продължава да ни вълнува още години наред. ми се в момента разработва конкретните а, проекти, които бяха обяснени, които бяха поставени предварително в проекта. В момента работим по, 5, по 15 конкретни действия, други допълнителни ще бъдат разработени до година. Ще бъда съвсем кратък, но ще се спра най-напред на много важната инициатива за пазара на електричеството. Това е един съществен аспект в целите ни за енергийния пазар в последните няколко години. Комисарят Каниет обеща да създаде група за консултации преди лятото която ще даде възможност и на Европейския парламент, и на заинтересованите страни, и на държавите членки да допринесат в процеса на подготовка и на предварителен размисъл. През 2016 година ще продължим в тази насока с по-конкретно подробно продължение. Предложение, извинете. важен въпрос е как може да гарантираме, че ще е, използваме напълно потенциала за когенерация в различните държави членки и за да, не, за да се избегне създаването на нови пречки пред интеграцията на пазарите на отделните държави членки. Трябва също така да гарантираме, че бъдещият пазар на енергетиката в Европейския съюз ще бъде на висотата на предизвикателствата, най-вече свързани с високата цена на възобновяемите енергийни източници. Следващата стъпка ще бъде опит за постигане на целта 10% взаимосвързаност на пазара на електричеството и инициативи за постигане на цената 15% която беше определена от Европейския съвет миналата година до 2030 година. Също така преди края на годината ще представим ново предложение за е, гарантиране сигурност на газовите доставки. Ще отгледаме въпроси, например, като по-доброто регионално сътрудничество между държавите членки. Ако не се лъжа, този въпрос беше споменат в началото на изслушването от е, бившият министър-председател на Литва регионалното сътрудничество е тема, която вълнува много и държавите членки, както стана ясно на неофициалната среща на министрите на енергетиката при няколко дни. И мисля, че има ясно разбиране на това колко важно ще бъде регионалното сътрудничество през идните години. Още веднъж ви благодаря за това много ползотворно изслушване и ще очаквам с търпение по-нататъчното ни сътрудничество в това досие. Благодаря ви. Back into the role of the uh, И така отново вземам uh, ролята на докладчик. В заключение няколко думи синтез. Господин, Куб... господин Кубилиус ни обясни как една държава членка може да намали своята зависимост от доставчив монополист по много впечатляващ начин. Вие ясно казахте, че националните стиви в някои случаи могат да бъдат по-бързи, но главно с това направихте много силен призив за повече Европа. Госпожа Кемферт представи основните ни приоритети, няма да повтарям. Тя също призова за повече солидарност между държавите членки. Господин Ациенц в много да си изказване подчерта колко важно е електричеството в стремежа ни да намалим въглеродният отпечатък на, на индустрията ни и също така се спомена необходимостта от регулаторни и технически промени, да също призова за повече интеграция на енергийните политики в Европа. Господин Хиетанен се съсредоточи върху вътрешния пазар и подчерта, че това ще бъде основата на истинският енергиен съюз в Европа подчерта, че се нуждаем от повече гъвкавост и също така ни предостави няколко варианта за осигуряване на тази необходима гъвкавост. Господин Зомер ни представи един много креативен начин да се премине от енергиен преход към енергийна демокрация. Да също така почета колко важно е да има приемане от страна на обществото на нашите политики от страна на европейските граждани. И накрая господин Вестроп от Европейската комисия ни представи 15-те е, действия в плана на Европейската комисия. Благодаря и на петимата ни гости от името на нашата комисия. Сега започваме към колегите с въпроси има ли нещо по точка разни. Очевидно не следващото заседание на нашата комисия под председателството на господин Бузев ще се проведе на 6 май от 9 до 12 и от 15 часа до 17.30 е, и на 7 май от 9 до 12.30 в Брюксел. С това закривам заседанието.